Следване на демократичната опозиция в Венецуела. Изменение номер 5. По именно гласуване. Моля гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. And it is rejected. Отхвърля се. Шесто изменение. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 5. Първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. На вот is closed. на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение. Електронно гласуване. Поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването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 Второ изменение, електронно гласуване, моля гласувайте. Да вот is Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се четвърто изменение, електронно гласуване по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Бržенце против. Въздържали се, приема се. Малко Д. Оригинален текст за против. Въздържали се, приема се. Трето изменение. Именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Малко жи. За, против, въздържали се, приема се. Малко К. С вдигане на ръце. За, против, въздържали се, приема се. И сега цял, целият, цялата, целият проект, цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте в електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Процедурен въпрос. Благодаря, госпожо председател. По време на предишното заседание бе отхвърлено предложението за гласуване на спешни въпроси. Сега тук имаше няколко електронни гласувания, така че би било редно да можем да обясниме нашия вод след това. Просто това правило е неуместно и неудачно. Депутатите трябва да имат възможно да обяснат начина по който сте гласували. Както правилно казахте, това е, е правило и е залегнало в правилника. Сега минаваме към следва. резолюция за Мавритания. Гласуваме едино за, против, въздържали се, приема се. Сега резолюцията за суда. Съв, съвместна проекта резолюция от седемте политически групи. Изменение едно за, против,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 Край на гласуването. Приема се. Сега проекто резолюция от 29 депутата относно схемата за общи генерализирани преференции. Вдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, прилага се. И необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се извинявайте. Необходимо е квалифицирано мнозинство, така че резолюцията не е приятна. The next item is a resolution. Следващата точка резолюция. The vote is closed за предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането. По именно гласуване приема се. Преди да преминем към следващата точка,